Euh, Колеги, предлагам да започнем почти на време. Малко сме позакъснели. Плюс това знаете, че имаме изключително натоварена програма за тази сутрин. Веднага ще побързам да кажа, че ще започнем гласуването най-късно в 10 часа. И ще гласуваме електронно. Затова приканвам всички членове на комисията, които не носят карти, да се снабдят с такива. И е, всички, които дойдат по-късно, да бъдат предупредени да си вземат картите. Защото иначе технически няма да могат да гласуват. Видяхте проекта на дневния ред, който ви беше изпратен и по електронна поща. Ако нямате възражения, се, възражение се приема. Съобщения на председателя в точка втора. Знаете, че заседанието на комисията се излъчва по интернет. Има огромен международен успех. Искам да приветствам Инге Гресле, да пожелая много щастие, защото има рожден ден. <clears throat> На 3 март, нали? на, на втори е имал рожден ден. Тя се подмладява от година на година. И също така да извиня колегите ни Суриан и Годманис, които не могат да присъстват, както и Дамян Абад, който беше поканен от френския президент да участва в едно важно събитие в Южна Франция. Имаме един час, за да проведем дебат по точки 4, 5 и 6, което означава, че Сидония трябва бързо да представи работния документ. Изключително важната тема, предмет на доклада на Хайме, а това е предложенията за финансова, много годишна финансова рамка за 2007-2013 година – и накрая финансовия регламент на Ингеборг Гресле. Трите теми са свързани. И много скоро ще получим пакета, който комисията в момента одобрява и ще предостави на Европейския парламент и на съвета пакет, включващ новите правни и бюджетни разпоредби, наложени от влизането сила на договор от Лисабон. Веднага ще побързам да дам думата на Сидония. Моля много набързо е, да представите тримата докладите. Сидония, Хайми и Инге. Very briefly, I will make... Съвсем накратко ще се изкажа на английски, тъй като документът е подготвен на английски и дори не съм сигурна дали има полски превод. Документът е обичайния етап в годишната бюджетна процедура, така че това не е някакъв необичайен работен документ. В този документ се стремя да подчертая някои аспекти, представени от комисията, която представя финансовото програмиране въз основа на междуинституционалното споразумение. Както обикновено, финансовото програмиране е свързано с преглед на конкретното финансиране за 2011 година – реших да спазя обичайния начин, за да подчертая някои основни бюджетни пера и действия в съответствие с бюджетните категории. Също така споменава някои проблемни области. Така че задачата на документа е да представя обобщение и преглед на финансовото програмиране за вас но документът също цели е предназначен и за Европейската комисия, защото очаквам разясняване на някои от проблемите, които поставям в работния документ. Това са проблеми, които са свързани с пилотните проекти, подготвителните дейности и някои големи въпросителни, които аз определих и които са свързани с Балтийската стратегия, която според мен не е достатъчно добре отразена в финансовото програмиране, за това бих се радвала, ако комисията може да отговори на това, защо този елемент продължава да отсъства. Разбира се, вие можете да видите от това финансово програмиране, че продължават проблемите, които са неизвестни, че горната граница е доста занижена и нямаме достатъчно възможност за маневриране. И мисля си, че финансовото програмиране отново показва този проблем. Нямаме време да преминем подробно през бюджета глава по глава. И смятам, че документът е достатъчно ясен сам по себе си, затова ви моля критично да се запознаете с него, да разгледате онези елементи, които според вас са най-важни – и много ще се радвам да чуя разясненията от Европейската комисия по някои от въпросите, които постави. Може би на тази среща или може би на следващото заседание. Благодаря ви за вниманието. Bien, merci Sidonia de cette présentation à la fois très, très complète et... Благодаря, Сидони, за това кратко и доста пълно представане. Хайме? Ja, vielen Dank, э, Herr Vorsitzender. Да, благодаря. Уважаеми колеги, през последните няколко дни вие получихте работен документ за средносрочния преглед. И преди да се спра на някои основни моменти. Бих искал да помоля комисията и мисля си, че днес след нас е директора на генералната дирекция да отговори на следните въпроси. Ситуацията е такава, че вчера Европейската комисия се произнесе по Лисабонския пакет, финансови регламент и новото междуинституционално споразумение. И комисията подкрепи това последно споразумение. Очевидно има някои чисто технически промени, но те не са достатъчни. Важно е да има съгласуваност с междуинституционалното споразумение светлината Лисабонския договор, т.е. имаме и чисто институционални аспекти. Освен това, Лисабонският договор поставя нови политически цели и създава нови политически структури. винаги сме обсъждали посланието, което отправя между институционалното споразумение, именно разумното финансово управление и добрата финансова дисциплина. А тук се говори само за бюджета, за бюджетните мерки и за сътрудничеството. Какво липсва и защо? Ние провеждахме преди преговори и някои поети ангажименти не са отразени в документа. И моля за извинение, но това не е начинът да се подхожда към политически споразумения. Бих искал да помоля генералния директор, след като има тези три предложения и след като комисията тук предлага да отчетем състоянието на европейската економика. Да каже как се отразят всички тези промени, например, в главата за общата външна политика и политика в областта на сигурността. Се говори за съгласуваност. И какво бихте могли да кажете за финансирането на Европейската служба за външна дейност? Това са категории 4 и 5 и те трябва да бъдат отразени и разработени много подробно. И като цяло вие трябва да включите нези показатели, които ние обсъдихме и по които се съгласихме в миналото по общата външна политика, и политика в областта на сигурността. Що се отнася до средносрочния преглед – трябва да се разгледат политическите ангажименти, кои са най-важните приоритети, като се започне от структурните фондове, фондовете за научно-изследователска дейност и други подобни научно-изследователски програми. Какъв е напредъка на комисията в тази сфера? И може би комисията би могла да отговори на тези въпроси, преди да продължа. Благодаря ви. Благодаря. Надявам се, че комисията си е записала въпросите на Сидония и вашите. Сега може би първо да изслушаме Инге по нейния работен документ. Благодаря, господин председател, че отново ви отръчавам с това, но става дума за много сериозна възможност, за много висок залог. Става дума за преходния регламент и преминаването към нова бюджетна структура. Ще се постарая да обясня на колегите какво сме правили през последните пет години. Имаше реформа, която започна от януари 2007 година и това означаваше, че комисията Wir haben jetzt gesehen, durch vielfältige Anwendungsprobleme. Всъщност изникнаха проблеми, свързани с стария регламент за бюджета. И сега в бюджета и в фондовете ние виждаме, че бенефициентите не са удовлетворени от начина по който се предоставят средства и затова ние искаме да постигнем реално упростяване на процеса, така че да отговорим на интересите на бенефициентите. Смятам, че управлението на финансите е нещо, което трябва да подобрим. И аз също имам въпроси, по които бих искала да получа повече информация. Бих искала и колегите да се произнесат. Вчера комисията представи тези програми. И като че ли те отговарят на всички желания на Европейската комисия за преходното уреждане на въпроса с трансферите. Съветът иска бърза процедура за финансирането на Европейската служба за външна дейност – след като ви изпълнихте своите желания, то тогава ние също би трябвало да можем спокойно да оказваме натиск с цел нашите желания да бъдат изпълнени, защото просто ние сме свързани ръце, когато става дума за основните изисквания на съвета. Ще се постарая да изброя нашите основни изисквания и ще дам някои рационални разяснения. Държавите членки трябва да бъдат повече ангажирани с процеса за изчисление за структурните фондове. Мисля, че имаме една система за взаимна отговорност и как това се отразява в регламента за бюджета. Това е отразено в член 135. Държавите членки внесоха някои промени, в това число Испания, и очевидно това сериозно осложнява ситуацията. Самите ние не успяхме да изпълним нещата в сферата на финансовото, финансовото управление, за да гарантираме реално подобрение в бъдеще. Така че ние виждаме, че над нас тегне заплаха. И миналия път също така съветът блокира процеса и ние изобщо не можахме да кажем какво искаме да постигнем. Смятам, че сега тази ситуация трябва да бъде подобрен. И имаме също така проблема с прекалено много правила и регламенти и разпоредби. През миналите години някои от тези проблеми бяха решени. Ние видяхме, че ако се намали броя на правилата, то упростеният начин позволява да се изпълнява бюджета по-добре. ние намаляваме броя на правилата, защото иначе заради правилата човек не може да разбере каква е същността, какво е съдържанието. И за съжаление по този начин ние губим това, което вече бяхме постигнали. На всеки 3 или 4 години ние се обръщаме към нашите избиратели и не можем да кажем на хората, че нещо се е подобрило, защото няма подобрение. И що се отнася до Европейската служба за външна дейност, мисля си, че ние не би трябвало да бъдем заложник на тази ситуация с финансирането на Европейската служба за външна дейност. Но ние искаме да се постигне успех. Наистина имаме безпредседентни възможности днес. Ако всеки тук смята, че това си заслужава, то ние трябва да постигнем бюджетни средства за сградите, но това беше заличено. Но може би все пак тази възможност трябва да създаде отново за нас. Но съветът просто отказа да разглежда този въпрос. И е, за това ние е, също смятаме, че трябва да се разгледа и надлежното финансиране на Европейската служба за външна дейност. И, так, и така, ние трябва да погледнем какви са възможностите ни за въздействие, какво можем да направим, за да променим ситуацията. А що се отнася до бюджетния контрол, смятам, че тук трябва да има максимална степен на координация. Докладчика по бюджетен контрол е човекът, който отговаря за този доклад. И аз смятам, че трябва да имаме само един доклад по бюджетния контрол, защото иначе ще е много трудно да осигурим последователност и координация. Може би е добре да се опитаме да направим съвместни заседания. И смятам, че ние имаме една безпредседентна възможност, защото имаме два различни проекто текста. И ако можем да ги съгласуваме, да съгласуваме тези текстове и тези три процедури, които са били разделени в миналото, ние все пак ще можем да се придвижим напред. Благодаря ви. Благодаря, Инге. Ти ни едно едновременно да се опитаме да съкратим броя финансови и правни правила и да упростим същевременно собствените си процедури. Това са три теми, представени по различен начин в твоя доклад. Бих е искал обаче да е, наистина да наблегна на значението на финансовия регламент и на работата на Инге. Темата е техническа, неблагодарна, но това е всъщност в сърцевината на функционирането на институцията. И въпреки усилията, трудно сме постигали споразумение с другите институции, а тук пред нас вече има, но, има, стоят важни задачи поради промяната на договора. Искам да благодаря на тримата докладчици и трите документа са много добре изготвени. Тук е генералният директор на Генерална дирекция бюджет от комисията. Бяха му зададени няколко въпроса. Не знам дали той ще може да отговори веднага на въпросите, но сигурно може да коментира и накратко да ни представи Лисабонския пакет, по който в момента се работи в комисията. Господин главен директор. Благодаря, господин председател. И искам да се присъединя към вас, да благодаря за работата и качеството на докладите, които са изключително полезни също и за комисията в нейната работа и които трябва да ни позволят по възможно най-конструктивен начин да допринесем за работата на тази комисия. Аз ще отговоря на вашето искане и ще дам някои уточнения. Разбира се, по-късно ще можем да се върнем към тях в подробности. Първо искам да припомня, че пакета, прият вчера от комисията, е пакет за прилагане на договор от Лисабон и нищо повече. Всъщност, целта е да се представи адаптацията на финансовия регламент следствие на влизането в сила на договор от Лисабон, да се трансформира между институционалното споразумение в регламент на съвета, както се предвижда в разпоредбите на договора и да се подпише ново междуинституционално споразумение в областите, които не се покриват от въпросния регламент на съвета и които ще останат в рамките на една процедура за по-гъвкаво ръководство на нашата работа и няма да бъдат е, вписани в този регламент. Както беше, какъвто беше случай с предишното междуинституционално споразумение. Може би ще използваме една крайна карикатурна дума. Това е просто една транскрипция на вече решеното и поискано от чрез договора от Лисабон. Особено по отношение на регламента на съвета в който ще фигурират елементите от междуинституционалното споразумение. Това, това е всъщност една техническа адаптация, която се налага, за да се приложи договора от Лисабон. Разбира се, ние ще се върнем на редица въпроси, е, които си задавате в вашата комисия и въобще в парламента когато ние от своя страна ви предоставим докладите, предвидени в рамките на междуинституционалното споразумение, споразумение прощавайте, когато всъщност ще, ще ви дадем нашата оценка за финансовата рамка, а то ще стане през месец април, най-вероятно на 28 комисията ще приеме своя доклад и проекто бюджета за 2011 година. Също така, съгласно разпоредбите на финансовия регламент, се предвижда едно подробно предложение на комисията за преразглеждане на финансовия регламент. След което тя ще изготви съобщение – Очаква се то да бъде прието през втората половина на месец май. В момента службите на комисията усилено работят по това. Както знаете, разполагаме с прегледа на бюджета. Прословутия документ е от който една непълна версия се разхождаше така неясно къде. Господин Баросо и Европейския съвет заеха позиция по въпроса и се предвижда юли-септември съвета да се произнесе. А през есента ще има предложение за допустимия риск на грешка. Това мога за сега да представя пред вас. Виждате, това е календара, графика на работа на комисията. И смятам, че с този график отговаряме на очакванията на вашата комисия, както и изпълняваме задълженията си по силата на договора. На по-конкретните въпроси, които ми бяха зададени, например, въпросът за бюджета за 2011 година и Балтийско море, бих казал, че имаме 20 милиона за външна дейност и ако се приеме правното основание, това е първото условие, трябва да има и проекти. За мен ситуацията не е много ясна. В зависимост от хората, с които говоря, за страните, чувам, че или ня... някой твърдят, че има, някой твърдят, че няма проекти. Има чувство, че тук е, е въпрос за политическа воля. И сега тя трябва да бъде конкретизирана, за да получим искания в службите на комисията, главна дирекция външни отношения и главна дирекция регионално развитие, ще се, все още не са наясно, когато съм им задавал въпрос. мисля, че когато говоря за нашия график, отговорих на част от въпросите, на господин Бъге. Затова ще приключа до тук и си се пазвам правото да отговори и на други допълнителни въпроси на членове на комисията или докладчиците. Благодаря, господин главен директор, казва председателя. Хайме, веднага ли искаш да говориш или... Сега, веднага. Добре, хайме. Nachsicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe bewusst моля ви, колеги, правете е, търпение. В своите думи не казах нищо за съдържанието на работния документ и това беше съвсем е, не случайно. Първо исках яснота за графика и за процедурата, която се предвижда от комисията. Доколкото разбрах, е, към края на април комисията ще излезе с доклад по отношение на работата на настоящото междуинституционално споразумение и след това през юли или септември ще излезе с документ за прегледа на бюджета. Генералният директор не каза нищо за това какво смята да се направи по отношение на информационните бюлетини за финансите, свързани с Лисабонския договор до 2011 година ли ще го отложим? За многогодишна перспектива ли говорим? За 2013 ли говорим? Също така не става ясно как ще протече средносрочния преглед на многогодишната програма, нещо, което също е съвместна дейност. Това са два основни въпроса, по които бих искал да получа отговори от генералния директор и след това ще направя предложение. Euh, je... Vous, vous, euh, Göran euh, veut intervenir maintenant ou euh, parce que Reimer. Е, Ако имате допълнителен въпрос, го задайте и тогава ще дадем думата за отговор. Да, точно. Е, това искам да направя и затова искам да се включа точно на този етап. Мисля, че все още не е съвсем ясно какво възнамерява да направи комисията, що се отнася до първоначалната цел на средносрочния преглед. Работният документ на Сидония за финансовата програма показва ясно, че сме изправени е, пред доста сериозни проблеми за бюджетите за 2011, 2012 и 2013 година, тъй като няма маржове. Тук има пакет за е, предложение за 6 различни пакета за Лисабон, за а, е, бюджет 2011 година, финансовия регламент, е, службата за външни дейности и какво ли още не. Но все още не е съвсем не е ясно какво ще направи комисията по отношение на средносрочния преглед, включително и прегледа на а, сумите и на таваните за 2011, 2012 и 2013 година. Какво ще направим? Ще има едно съвместно предложение за тези три години, т.е. оставащата част на тази финансова рамка или ще се работи по друг начин? Трябва да ни разясните това. Също така от комисията поискахме едно предложение за този средносрочен преглед, включително с цифрите е, и го поискахме преди края на тази година. Това е от решаващо значение за бюджетната процедура. Благодаря. Благодаря. Двама други координатори поискаха думата. Ще им дам думата да ги зададат, за да може да се попълнят въпросите. Салвадор. Thanks, Mr. Chairman. Uh... Благодаря, господин председател. Просто исках да допълня. Вече казаното. Струва ми се важно комисията да изпълни ангажиментите поети пред нас и за това бих искал комисията да даде известна представа за своето бъдещо предложение за средносрочния преглед, защото то ще се отрази не само върху подготовката на бюджета за 2011 година, но и върху предстоящия дебат в политическите групи за предложението за финансирането на целите по стратегията за 2020 година. Смятам, че забавенето е, е неприемливо и призовавам комисията да ускори, ускори работата по представенето на този средносрочен преглед. Допълнителен е, въпрос тук е кога комисията ще може да си изпълни поетия ангажимент да представи пред парламента проекта бюджет за службата за външни действия. Знам, че идеята е съвсем скоро да се представи предложение за новия финансов регламент, нещо, което е от решаващо значение за приемането на бюджета за службата за външни дейности. Но смятам, че а, заедно с предложението за новия финансов регламент трябва да имаме представа и от този проект бюджет. Първоначално бе обявено, че до края на феврари ще получим тази информация. Сега все още не е ясно кога ще я получим. Така че това е моят въпрос. Кога ще е готова комисията с този проект бюджет? Благодаря, Салвадор. А, вашите искания ни направиха впечатление, особено защото бяха на Кастилски. Хелга. Да, Благодаря много, господин председател. Аз искам да говоря по същата тема, като говорищия. Нека да ви припомня, че когато работихме с финансовата перспектива 2000 2007-2011 имаше споразумение за средносрочния преглед по отношение на собствените ресурси, приходите и разходите. Спомняте си тогава, че господин Шуселт, който ръководеше австрийското правителство тогава, каза, че ако продължим да работим така, няма да постигнем успех. Съветът изглежда откликва на това, но комисията не. И комисията би искала да е двигателната сила, да предлага политическите инициативи във връзка с новите предизвикателства, във връзка с Лисабонския договор, но а, вече е март 2010 година, Получихме само няколко работни документа до сега и все още не сме получили ясни предложения по отношение на основните принципи. И така, комисията трябва да, се, да заяви своите позиции ясно, а не да използва риторически приеми. Не може да не е ясно как ще работим и не може да се очаква тези въпроси да се отложат за следващата финансова перспектива. И сега да продължим да си работим, както сме работили винаги. Смятам, че това не е в хармония с казаното от господин Барозо вчера. И както Раймер каза в своя документ, ако искаме да, за... да имаме нови политики, добри за европейските е, граждани, това трябва да се от изясни и бюджета. Така че бих искала яснота по този бюджет. Благодаря, Хелга. Господин главен директор, генерален директор, ви слушахте изказванията от колегите, които се безпокоят от е, факта, че няма марш в бюджета. Ме... Вие дали на този стадий на подготовка на предложенията на комисията предвиждате някакъв марш, поне за отговор. Благодаря, господин председател. Първото, което искам да потвърдя, това е, че комисията, както казах и преди малко, ще представи доклад по функционирането на междуинституционалното предлож... а, споразумение ако на този етап ме питате, имам ли марш поле да ви кажа какви ще бъдат предложенията, не, нямам, защото те трябва да се обсъдят от цялата комисия. В момента се е, проучват е, всички аспекти от различните служби. Е, много ясно си даваме сметка е, какви са изискванията по отношение на бюджета и се опитваме да видим дали ще може да се даде правилен отговор, но това зависи от отделните комисари, от цялата колегия. Но пък ви казвам, на 28 април ще получите подробния доклад при приемането на бюджета за 2011 година. По отношение на прегледа на програмите, за които говореше господин Бъге, разбира се, комисията участва, но извън общите разпоредби за оценка, записани в финансовия регламент и които предоставят на комисията инструменти да прави този преглед, системата за управление възоснова на дейностите, която предвижда оценка, в конкретните програми също са заложени изисквания за оценка. Тези програми са одобрени от парламента и съвета. Оценките се извършват съгласно предвижданията на програмите. Комисията и в този случай ще спази ангажиментите поети в рамките на тези програми. Що се отнася до службата за външни отношения и проекто бюджета, уверявам ви, че ще получите За момента мога да ви кажа своевременно само, но наистина, възможно най-бързо, корекция към бюджета, в която ще се отчитат последствията от създаването на тази служба. Комисията работи в тясно сътрудничество с госпожа Ештън. Вече постигнахме много. Знаете, че след един общ политически дебат по въпроса на 11 март, комисията ще приеме предложенията за изменение на финансовия регламент и предложенията за, предложението за адаптация на статута. Това ще стане на 11 март, а веднага след това ще има проект за корекция на бюджета както каза, веднага след приемането на тези предложения. На този етап не мога да ви посоча конкретната дата, на която ще бъде прият този проект за корекция към бюджета, но искам да ви уверя, че ние в комисията сме загрижени нещата да върват бързо, и госпожа Аштън също иска да се бърза, защото тя се нуждае от приемането на проекто бюджета, за да може да ускори създаването и изграждането на различните структури и служби на, на службата за външни отношения и да може да действа координирано. Така че комисията наистина държи да представи корекцията към бюджета през следващите седмици. По въпроса на госпожа Трюпел за прегледа по средата на изпълнението на бюджета, за какво говорим за междуинституционалното споразумение, за което вече се изказа, Датата е известна. известна. Колегията ще възприеме насоките след като се е, проучи е, анализа на изпълнението на бюджета. А що се отнася до прегледа на бюджета, по искане на вашата комисия И съгласно състоянията на текущите проблеми, ние от, отложихме малко датата за приемане на доклада за прегледа на бюджета. Председателя на комисията смята, че крайната дата, и това беше потвърдено от съвета, би трябвало да се търси някъде от началото на юли тази година. За момента нямаме точна дата. И затова в предишното си изказване споменах юли или септември. Мисля, че така отговарям на зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Генерал. Благодаря ви, господин генерален директор Хайме. И после Джеймс. Also die ganze Debatte zeigt natürlich noch ein... Струва ми се, че този е, дебат показва отново, онова, което все по-често виждаме в последно време. Това, че Изискванията за средносрочен преглед е, се интерпретират съвсем различно от комисията и от парламента. Ние сме, сме договорили нещо съвсем различно. Знаем, че имаме сложен график, но що се отнася до средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка, това е част от целия пакет, защото само възоснова на добър анализ можем да заложим с коректните цели. Трябва да идентифицираме проблемите и може да се наложи да приемем различни приоритети по отношение на бюджетната дисциплина. Трябва също така да се занимаем с недостатъчните маржове за различните бюджетни функции. Именно заради това зададох въпроса за евентуалната адаптация на междуинституционалното споразумение. Как можем да постигнем да стигнем до някакви заключения, когато има неясноти, когато все още не се знае какво ще остане на разположение след като се вземат различните решения и как оставащото на разположение може да се интегрира към разделите за междуинституционалното споразумение, за службата за външни дейности и прочие. И така, докато нямаме тази информация, няма как да излезем с становище, така че оттеглям работния документ, който представих днес и правя следното предложение. През следващите няколко седмици ще проведа разговори с координаторите. Ще започнем работа по предложенията на Комисията за многогодишната финансова рамка и за междуинституционалното споразумение до края на месеца ще излезем с ясни предложения. След това ще видим дали тези предложения могат да се интегрират в средносрочния преглед. Ако комисията не иска да използва своето право на инициатива, тогава ние трябва да поемам инициативата и то възоснова на здрави разум. Благодаря много, Раймер. Джим Сълъс поиска думата и след това приключваме този дебат. От името на моята група искам да споделя някои наблюдения. Традиционно средносрочните прегледи през 2005-2006 година се отличавах с много неясни формулировки, което въжи и за сегашния средносрочен преглед. Няма една фиксирана, определена процедура за средносрочния преглед, но има такава процедура за прегледа на многогодишната финансова перспектива. И за това задам въпрос. В средата на 2011, защото ние се доближаваме до този срок, дали ще има процедура? Тъй като предложенията на Райма Бюге в документа, който се отнася с положението, извинете, с позицията ни на бюджетна комисия по време на предишния мандат беше ясна, но в момента нямаме ясна позиция. Мисля, че е добре да зададем един устен въпрос на комисията и на съвета през есента и лятото, за да попитаме комисията как ще се отнесе към удължаването на финансовата перспектива и да изразим нашето мнение. Ние трябва да обмислим това, защото в много скоро време ще се сблъскаме съвсем пряко с този въпрос. Благодаря, Джеймс. Както предлага Джеймс, и аз мисля, че това доверя наказаното от докладчика и от другите координатори. Мисля, че нашата бюджетна комисия и парламента трябва да изразят своята позиция, както по работния график и по решенията, които трябва да се вземат относно съдържанието на бюджетния преглед, а също така и графика за новата финансова перспектива. Ние трябва да гарантираме това, че в бъдеще графикът за финансовата перспектива ще съвпада с мандата на парламента и Европейската комисия. И трябва да знаем дали наистина ще бъде така или ще продължаваме с 7 годишната финансова перспектива или по-скоро 7 годишния график. И Бих искал да благодаря на докладчиците. Хайме каза, че иска да отегли своя документ, но иска и да каже нещо, така ли? Аз само искам да отговоря на Джеймс. Смятам, че вече обсъдихме този въпрос и вече гласувахме по него когато гласувахме по доклад на господин Сурян през декември миналата година, беше гласуван в пленарна зала и преди това в нашата комисия имаше много оживена дискусия. Бяха намерени някои компромиси по този доклад. Знаем, че също е същевременно комисията и съвета не са за това, но аз мисля, че това е но важно и интересно предложение. Нека да видим какво ще случи през 2011-2012. Ако съветът продължи да се бие за Европейската служба за външна дейност, то тогава ще видим един доста интересен вариант. Другият вариант е, че комисията каза, че нейното предложение е такова, че до 2011 година, че до 2011 година комисията ще представи своето предложение за многогодишната финансова рамка. Всъщност всичко, за което се говори, е за многогодишната финансова рамка, а не за средносрочния преглед. И точно за това аз продължавам да съм на моята позиция, защото иначе, иначе ще ни е много трудно да внесем наши собствени изменения. А трябва да го направим и да настояваме на тях по време на преговорите. Благодаря. Благодаря. Значи ще запомни всъщност датите. 11 март, приемане на финансови регламент, статут на персонала на службата за външни отношения. Последвано след няколко седмици от корекцията на бюджета за службата. 28 април приемане на бюджета за 2011 година и документ за оценка на междуинституционалното споразумение през май. Приемане от страна на Европейската комисия е, на тригодишния преглед на финансовия регламент, е, прегледа на бюджета юли-септември и октомври поетичното наименование допустим риск на грешка. Сега можем да преминем към втората фаза от нашата работа за тази сутрин, а именно гласуването. Ще помоля координаторите да видя дали всички членове са тук, а също така и да няма повече отколкото трябва да има. Ще помоля всеки един от вас да провери разполага ли с картата си, защото имаме доста, имаме стотица гласувания. Тъй като имаше множество купища инициативи. Каран, не, не искаш да зададеш въпрос. Добре. Започваме с доклада на Сидония. Марк. Е... Една бележка. Все още не сме получили всичките изменения на езици, които разбираме. И това е реален проблем. Това се отнася и до двата доклада. Ние получихме рано сутринта новата версия на измененията на доклада на, към доклада на Хелга Трупел, но те бяха на немски и на английски, но не и на шведски. И това беше случай с доклада на Сидония. Аз разбирам, че секретарятът на бюджетната комисия и че преводачите са под напрежение с сроковете, но това не е приемливо, тъй като гласуването е много важно. И ние сме изправени пред ситуация, когато през следващите месеци ние ще трябва едновременно да се занимаваме с финансовия регламент, с Европейската служба за външна ден, с бюджета, с, с средносрочния преглед, с междуинституционалното споразумение. Ние ще сме много, под много голямо напрежение. Ние наистина трябва да обсъдим как администрирането и преводът на всички предложения ще се извършва, защото иначе ще има проблем с демократичната процедура. Това е първото. Второто за доклада за Европейската служба за наблюдение на земята с, с цел опазване на среда и сигурност. Много преговори са се водили в комисията ИТРЕ за това какви средства ще бъдат отпуснати за този проект. Проблемът е, че това е една от сферите, в които ще трябва да обсъдим връзката с средносрочния преглед и многогодишната финансова рамка. Затова предлагаме да отложим този въпрос до следващото заседание на нашата комисия, за да имаме повече време да съгласуваме необходимите суми с комисията ИТРА. И виждам, че и докладчика не е тук, може би, поради тази причина също бъде удобно да отложим гласуването. Затова вие моля, господин председател, да вземете решение, да вземете решение за отлагане на гласуването по доклада за системата за наблюдение на Земята. Благодаря, госпожа Кавайо. Карвайо, извинете. Благодаря, господин председател. Отлагам на доклада по системата за наблюдение на Земята. Всички сме съгласни, че е необходимо допълнително финансиране за този проект. А то не се предоставя в рамките на действащия бюджет. Не се предоставя достатъчно резерв за бюджета необходим за проекта. Имаме по 1А много малък резерв. И ние разбираме, че е важно в обсъжданията на прегледа да се отчеде този въпрос не само проекта за наблюдение на Земята, но също така и новите политически сфери, за които отговаряме по силата на Лисабонския договор. Също времено смятаме, че не трябва да отлагаме проекта за наблюдение на Земята с цел опазване на околната среда и сигурността, защото трябва да започне осъществяването на този проект с парите, които вече се предвиждат в този доклад. Отлагането ще забави програмата, а тази програма е много важна за гражданите за противодействие на промяната в климата, национални, извинете, природните бедствия. И ако става дума за забавяне само с две седмици, докато ИТРЕ реши, ние все едно няма да решим проблема, защото за две седмици няма да намерим допълнителни средства. Ние посочихме вече в доклада максималната сума, която е предоставена в рамките на тази многогодишна финансова перспектива. Така че ни нищо няма да спечелим с отлагането, а само ще изложим на заплаха средносрочния преглед и вече водените на дискусия. Така че мисля, че ще бъде по-добре да гласуваме днес. Благодаря ви. Колеги, нямаме време да дискутираме по същността и по графика. Трябва да преминем към гласуване. Що се отнася до програмата на наблюдение на Земята? Комисията ги ще гласува на 18. Ние имаме заседание на 17. Ще го гласуваме на 17. Важното е бюджетната комисия да гласува преди ИТРЕ. Съгласни ли сте? Ще да гласуваме преди ИТРЕ, но за да уважим искането на социалистическата група, няма да гласуваме днес. Добре. За това ли бяха другите желаящи да се изкажат? Сидония. Преди да преминем към гласуването, господин председател, ако ми позволите, бих искала да отговоря на това, което каза Йоран и гласуването ще започне много добре, защото аз съм изцяло съгласна с моя колега от социал-демократите, защото е много сложно да се работи, когато няма писмен превод на съответния език. И бих искал да направя някои конкретни предложения. Аз получих официален превод на английски язик на измененията едва вчера – Изобщо не споменавам за превода на полски, защото това е изобщо нещо, за което не сме и да мечтая. Да, опитвам се да проявявам ирония, но определено не очаквам нещо. За да могат колегите да разберат какви са последиците, освен казаното на Йорн, за ситуацията е такава, че аз трябва да подготвям компромиси, опирайки се върху писмен превод на език, който не разбирам. Някои от вас се обърнаха пряко към мен и за това съм благодарна за вас. Но някои от вас има чувството, че не съм включила вашите мнения в компромисите и някои от вас обаче правилно разбраха, че те са жертва на дискриминация, защото аз не можах да отразя техните мнения единствено и само поради чисто езиковата ситуация. Например, така италианския колега беше много любезен. Той дойде при мен, той седна с мен и ми обясни същината на своето предложение. Но това се отнася не само до италиански език, но до всички езици. Тоест аз трябва, може би, да започна да уча нов език, може би с италиански, може би испански, но на практика отново това означава, че отново с огромната помощ на секретарят, но те не са професионални преводачи, т.е. това, което те правят, също е доста ограничени. Т.е. аз трябва да работя с секретарята, да се опитам да разбера измененията, след това да ги включа в компромиса, но всичко това е в условията на липса на официален превод и Въпросът е толкова сериозен, че тук някакво интуитивно превеждане или аматьорско превеждане няма да помогне. Аз смятам, че имаме реален проблем. Сериозен проблем. Аз се обърнах към секретарята и поставих този проблем, но се оказа, че проблемът е дори още по-голям, отколкото аз мисля, защото според нашия правилник службата за писмен превод не е задължен да ни предоставя писмен превод защото ние не се включваме в крайните срокове, които са три седмици преди заседанието. Това са абсолютно нереалистични срокове за нас. И освен това, ние не говорим за големи по обем текстове. Става дума за няколко изречения, може би е, две страници текст, е, максимум с всичките изменения имам предвид. Защо отделям толкова много време на това? Защото аз искам това послание да бъде предадено на хората, които отговарят в парламента, за, това, за да могат те да разберат какви последици има това за нашата работа. Защото ние наистина сме изправени пред сериозен проблем с писмените преводи. Бих искала да се извиня на всички вас, които сте получили компромиси твърде късно, за да работите върху тях. Но аз успях да ги подготвя едва с нощи, защото едва вчера успях да ги разбера тяло. Съгласна съм с Йоран и съм убедена, че ние трябва да обмислим този въпрос. Дали ние трябва да имаме някакви приоритети в бюджетната комисия или трябва да се преосмисли структурата на службата за писмени преводи, за да може тя да отговаря на скоростта на нашата дейност тук d'en rester. Благодаря ви. Предлагам сега да оставим на страна тези проблеми, макар че те са съществени, е, защото са свързани с нашия собствен график и с е, графика е, и сроковете, които си определят докладчиците. Колкото по-късно се внасят измененията, толкова повече се забавя. Сега започваме гласуването. Ще припомня, че НП има право на 16 гласа. Всичките са тук. НП, аз също. Социалисти и демократи имат 11 гласа, АЛД 5, Зелените 3, консерваторите 3 и Обединената Северна Левица 2. Госпожа Карвайо. Господин председател, извинявам се, искам просто да попитам какво беше решението за Европейската програма за наблюдение на Земята. Ще отложим ли гласуването? Още един аргумент. Няма да имаме време, ако е, гласуваме едва един ден преди е, решението на ИТРЕ ще загубим възможността да повлияем по-силно в преговорите. Мисля, че не е добра идея да го отлагаме твърде много, но е, го оставям на вашето решение. Разбирам. Ви обаче вече взехме решение, няма да се връщаме. В крайна сметка, в преговорите си, нашия докладчик ще поеме също усилията за компромиси и преговори с координаторите. Господин Алваро, много накратко моля ви. Извинявам се. Само един въпрос. За сроковете. Официалната версия дойде едва вчера. Няма да има време да се подадат устни изменения или да се иска разделно гласуване. Нашата група има два въпроса, които иска да повдигне тук. Нека да ви ги представя. Първо, по процедурата, ако има срокове, ако има един срок за устни изменения и един срок за писмени изменения. Гъвкави ли ще бъдем? Това е въпросът. Приятелю, не се притеснявайте, ще бъда гъвкав. За мен важното е решението на бюджетната комисия да се вземе напълно съзнателно и вота да съответства на политическите критерии в благородния смисъл на думата. Ние спазваме регламента, той трябва да ни помага. Ако обаче се озовем в положение, когато ще трябва гъвкаво да тълкуваме регламента, за да постигнем политически резултат, ще се опитаме да го направим. Сега, след като ме насърчихте да бъда гъвкав, предлагам да започнем с, доклада на Хелга, в който, към който има по-малко изменения, отколкото този на Сидония. Пригответе си карта. Euh, alors, cela dit, Comment il n'a pas Le PPE n'a pas de liste de vote ЕНП няма вотинг листи? Не. Eh ben, le, le, le PPE a un leader qui... ЕНП си има лидер, който трябва да... А, раздават ви ги добре. Раздават доклада на Хелга. Bon, d'accord. Bon, ça y est, le PPE est en état de voter Bien. Alors. Готови ли сте? Започваме с изменение едно на Юта Хаук. Като докладчикът е за. Кой е за? Против? Не си приема се. Изменение две на господин Волн след параграф 4. Докладчика е за, за, против, приема се. Сега ще гласувам електронно, само ако не съм сигурен. Е, трети параграф на Фернанда Сигарега с устно изменение към него от докладчика. с добавка на думите and that the ceiling be revised accordingly. За против социалистите са мълцинство. Приема се. Три изменения към параграф 5. Компромисно едно което замества изменение четва... четвърто за компромисното изменение. Мерси. Против. Никой. Въздържали се. Приема се. С което измерение, из, изменение 4 отпада. Сега гласуваме 6 на Вертман за против. Никой. Приема се. Изменение 5 на господин Порта. Докладчика не го харесва. За. Против. Всички. Господин Паташ отхвърля се в изменението ви. Изменение 7 на Вон и Фен, като докладчика не го харесва. Да. Социалистическата група против Мнозинство отхвърля се. Към седми параграф изменение Фернандес Гарига с устно изменение за институшен се добавя. Докладчик е за. А, извинете, осмо съм пропуснала. <clears throat> Господин Портаж, докладчик е за, за против, приема се. Така ще се господин Порташ. Сега седмо изменение с, както каза, допълнение с устно изменение за е, институцията, за против, за са мнозинство, приема се. Измененията се. Господин Волн. Uh, uh, По изменение 10, е, господин председател, мисля, че докладчикът иска разделно гласуване, тъй като тя не се съгласява с последното изречение. Мисля, че тук е, е, става дума за езикова версия. Нашата цел е да има възможно най-много информация за гражданите, така че можем да разясним този, е, да изчистим този въпрос, като премахнем две думи от текста и това са думите much of. Какво мисли докладчика? Съгласна съм. Добре. При това положение Георан също съгласен. Гласуваме изменението с малката промяна в, мен, в него за, против. Приема се. Благодаря, господин Воган. 11-то. Докладчик е за, за, против. Барбара е против. Барбара има някакъв проблем с господин Воган. Приема се въпреки съпротивата на Барбара. 12-то на господин Манка. Докладчикът е против. Кой е за? Електронно гласуване 12. то е, je demande des instructions à mon groupe. Mon... Чакам инструкции на моята група, за ли? Значи всички са за. Освен докладчика. Край на гласуването. 27 за, 6 против. Господин Манка е доволен. Изменение 13, което вече е постигнат компромис, номер 2. Кой е за компромиса? против, въздържали се, приема се с, с мнозинство. 13 то се заменя с компромиса. А, това обхваща и господин Волган, предложеното от него. Минаваме към 15-то, компромис 3 предложен от докладчика за против въздържали се, приема се. Така се замества 15-то изменение. Така се покрива и 16-то. Да. 17-то на господин Пошташ, като докладчика е против. Кой е за? Електронно, моля гласувайте. ЕНП ми дава насока как да гласувам. Край на гласуването. Машината показва, че се отхвърля с 20 гласа. 18-то изменение. Госпожо Гресле. Einen Splitvote beantragen für das Amendment 18. Мога ли да поискам разделно гласуване по 18, моля ви? защото то дойде с известно закъснение. И да гласуваме до It's already stretched и оттам нататък до Replaces the work този отрязък да бъде гласуван отделно. Е, donc on... Разбрахме. Добре. Ще премахнем и че ще раздели на which is already stretched. Какво мислите, докладчика? Че е против. Кой е за това изменение? Първата част. Против. Първата част се отхвърля. Втората част докладчика е за. господин Фернандеш. Целта е да се запази първата част. Ние сме против втората част. И да се и да, да, да се остави третата, да се пази първата и третата част, ние сме против втората. Говоря за оригиналното, първоначалното изменение. Малко да се опитаме да поясним нещата. Изменението на господин Порташ всъщност не замества 11 параграф, а добавя Значи аз не съм разбрал добре. Господин Порташ иска да замести 11 параграф със свое изменение 18. Беше поискано разделно гласуване. Първата част беше отхвърлена от изменението. We have to rework господин председател, мисля, че е добре да направим повторно гласуване, защото съгласно това, което аз разбрах, НП не гласуваха така, както обявиха, че ще гласуват. Гайбон! Дали тълкуването е правилно, господин председател? Аз не знаех, че гласуваме по първоначален текст, а само в добавката на господин Прощав. Ние сме в добавката, ние сме против първата част, което е добавката, а в втората част е всъщност оригиналният текст. Това е. Разбирам, господин Порташ. Това всъщност неговото изменение не е добавка, а просто заличава, премахва Единайсти параграф. Ако отхвърлим цялото изменение, господин Порташ, автоматично приемаме параграф 11.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 Alors, recommençons. Moi, je, je n'y comprends rien. Euh, je, je... Нека да почнем отново. Нищо не разбирам вече какво става. Какво? Ако знаете как да се оправим, аз просто не знам какво делим, какво разцепваме, какво... Господин Фернандеш, слушам ви. Мисля, че ще бъде лесно да вземем първоначалния текст. После как ще, как ще тълкуваме регламента. Това е което искам да кажа, че с първата част от текста сме съгласни, втората част искаме да премахнем и с третата част сме съгласни. Е, всъщност може би трябва да направим обратното, каквото се иска в изменението на портаж. Вместо за, да се заличи, да обърнем, така че да запазим и в един и в другия случай първа и трета част. Вижте какво предлагам аз. Ох, има твърде много португалци тук замесени в това. Първо ще гласуваме изменението на господин Портас, което, което е най-далеч от първоначалния текст и в което се настоява за премахване, заличаване на цялата втора а, част от фразата. Кой е за изменението на господин Портас без разделно гласуване? Докладчикът е за. Кой е против? Всички останали. При това положение, второто решение трябва да гласуваме вече не изменението на портаж, а пър, половината от второто изречение. Тоест правя разделно гласо, гласуване по 11 параграф. по текста подпис... подчертава, че ако е... Не бе, не бе, не бе, не бе, той се подстира на английски, няма нужда. Кой иска този текст да бъде включен в нашата резолюция? да остане в резолюция. Моля ви, електронно. Доколкото разбираме, НП иска да премахне този текст, другите искат да го запазят. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Съспенс. 18 на 18. Това не е изменение. Това е първоначален текст, значи се приема. Сега, втората и последна част от Considers и така нататък. Кой е за запазването на този текст? Предполагам, че всички. Против? Никой няма въздържал се и се приема. В крайна сметка, с всички перипети, запазваме първоначалния вариант на параграф 11. Изпотихме се. Това беше изменение 18. Изменение 19 Втората му част отпада, ако 18-то се приеме, значи 19-то гласуваме. Кой е за? Докладчика е за. 19-то изменение. Хайде отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, приема се. Изменение 20 на и 18 не се приема. Разделно гласуване и или Страсбург. Аз искам да изтегля това изменение. Добре, благодаря ви. Няма да гласуваме за хигиената на измиване на ръцете. И изменение 21 Фернанда и за. НП е за, останалите против. Приема се е, също. Изменение 29, докладчикът е за и другите са за. Няма никой против. Приема се. Поздравление. Господин Волган, който е много активен, 23 Докладчиката за, НП за, другите. Приема се. Господин Пърташ, изменението му отпада. 24-то, но 25-то не. Докладчиката е против, за. Всички са почти против. Изменение 26. Фернанда си Гарига. Докладчикът е за. Ако е, допълнение. Господин Фернандеш. Благодаря. Има устно изменение, което да замести първоначалния текст They pursued a more effective и така нататък. Цитира се на английски. което се замесва с ефективно управление на човешките ресурси и а, професионалната политика и ефикасно ръководство на човешките ресурси и политика за персонал. Та това е всъщност добавка. Вие обогатявате текста. Докладчикът е за. Кой е за това изменение? Против? Благодаря. Приема се в този си вид. 27 където се исках отново разделно гласуване от една страна, първата част, Constant Energy Efficient Building Policy, първата част от клачка за, благодаря, приема се, и втората от including with regard to location. Съспенс. Тук е свободно гласуване в НП. А, против. Моля, гласувай се. Втората част от including. НП е против. 17 на 15 НП спечели. Изменение 25 Инге, подкрепено от Хелга за против. Повечето са за. 29 се оттегля. 300 на господин Воган, заменен от компромис 4 за, против, Така. Приема се и от тук компромиса покрива и първо изменение, първото изречение, втората част от четвърто изменение се покрива на 31. во Така че трябва да гласуваме само последната част на 31 House of European History. Защо? Няма никой против. Салвадор е доволен. 20, 32 изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря ви. Въздържали се? Мисля, че повечето са против. Само социалистите са за. 63-то изменение, из, заместено от компромис 5. За. Пети компромис. Социалистите не са за. Против. Малцинство сте социалистите. Приема се. 34-то докладчикът е против. Кой е за? Социалистическата група пак е за. Кой е против? Всички, които не са социалисти. Отхвърля се. И 35-то, което се замества от компромис 4, смисъл, че се покрива. Сега ви моля да гласуваме целият проект доклад с измененията за, против, въздържали се, приема се. Поздравления за Хелга. И благодаря на колегите. които гласуваха в срок. Сега минаваме към доклада на Сидония Елжбета Янджаевска. Имаме 200 изменения. Alors, euh, il y a une proposition de Sidonia de voter d'abord les amendements de compromis. Искате ли първо да гласуваме bloc Компромисите не. Един по един, добре. Искам да ви кажа, да гласувам първо всички компромисни изменения. Е, да започна с компромис А, Б и така нататък по звучен ред. Това ли беше идеята? И после да... Разбрахте ли да... Всички разполагате с текста на компромисните изменения на език, който разбират. А ако трябва да се отправят обяснения, ще дадем. Започвам с компромис А. Георан? Извинете, че прекъсвам гласуването от самото начало, но това е компромисно изменение, което се занимава с въпроса, който ние вече обсъждахме, когато обсъждахме с комисията документа на господин Бюге. Бих искал да попитам докладчика дали можем да включим разясняване за сроковете тук, защото тук става дума за средносрочния преглед. Бих искал да включа изречението, което имахме в обсъждането с комисар Левандовски. Да призовем преди края на първото полугодие на 2010 година. Това е моето предложение. Това е предложение за устно изменение от докладчика. И докладчика, разбира се, се съгласява с това, нали? Да. Благодаря, Геран. Благодаря, Силония. Сега предлагам гласуване на компромисно изменение А с уточнението. Първи, първо 6 месечи е за, против, зажали се, приема се. Преминавам към компромис Б от докладчика. За, господин Алваро. Благодаря, господин председател. Не говорих преди това за гъвкавостта, защото тук има някой проблем с формулировките на английски. Би трябвало да бъде wish for capability. Но това е чисто езиков аспект но след като посочва младеща и образованието. Младеща и образованието. Така че образованието е изключително важен момент. Така че трябва да има младеж и образование в текста. Е, мадам ле Докладчика. Ако правилно разбрах, тук става дума за второто упоменание, упоменаване на младеща в компромис Б. В този случай аз съм съгласна, но не и при първото упоменаване, не при първото появяване на думата младеж. Припомня, че инвестициите в младоща и образованието означава инвестиране в днешния и утрешния ден. Тогава съм съгласна. Oui, youth and education. Oui. Да, младеше образование. Une valeur. Monsieur Alvaro dit... Господин Алвар казва това младеща, защото е млад. Надявам се дълго да повтаряте така. Добре, сега преминаваме с това уточнение, за което благодарим на господин Алваро, към измен... компромисно изменение Б. За против въздържали се. Единодушно се приема изменение С. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се изменение Д. Георан иска думата. Бих искал да помоля, когато говорим с... Извинете. Извинете. Предложението ми се отнасяше до по-късно компромисно изменение. Извинете. Сюр. Де. Кой е за? Мерси. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение. Е, Сидония. Имам важна бележка, отнасяща се до компромис Е, а именно, че и изменение 27 да не се включва този компромис. Затова ще трябва да се гласува по този начин, когато ще се стигне до отделните изменения. Благодаря за уточнението. Няма промяна в текста на компромис Е, но просто трябва да отчетем, че в него не, то ни включва из, изменен 27. За ЕНП, като ще се поиморихте да си вдигате ръцете против. Приема се. Изменение F. Тук нещо срещам зли намерения. Господин Алваро. Благодаря. Тук искам да имаме разделно гласуване. Това, което се отнася до промяна във втората част. Повече съдържание, особено в сферата на промяната в климата, околната среда и социалната политика. Аз смятам, че трябва да се запази втория текст. Давид. Donc vous demandez un split vote. Искате разделно гласуване, като първата част не се включва промяната в климата. И втората част с фразата за climate change, за промяната в климата. Не. Само за второто изменение говоря. За околната среда и социалните политики. Цялата тази сфера трябва да бъде и извадена. Така че първоначалното предложение като текст с думите substance или resources остава без уточнение, защото иначе ще заприлича този текст на коледна ЛХ. И ние, разбира се, можем да включим тук и финансово-економическа криза, тогава, щом така сме тръгнали. Bien. Bon. Oui. James. Oui. Euh, je peux proposer, Monsieur le Président, que nous votons 43 et Може ли да гласуваме 44 по отдел? Аз съм съгласен с господин Алваро. Защото всъщност това, което се казва в 43-то е това от стратегията от 2020. Значи да отеглим компромисното и да гласуваме 444 и 44 като изменение. Не. Сидония не обаче не иска това. Вие как искате да гласуваме Сидония? Аз предлагам да гласуваме за компромисното изменение. Аз мога да съглася с разделното гласуване по компромисното изменение, но не съм съгласна с отхвърлянето на компромисното изменение като цяло, защото то включва елементи от изменения, които са подадени дори не от моята група, така че това ще бъде против интереса на нашата комисия. Какво става, значи гласуваме първата част. Welcome the 2020 strategy и така нататък. И второто, чувате пред, председателя цитира на английски, Believe that it's strategy и така нататък. И трето, спираме до more substance, така Това, за тази част до тук, кой е за? Против? Моля ви, все пак електронно гласуване да направим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Le vote est clos. Que dit la machine 19 pour. 19 за, 13 против. Приема се. Сега втората част. От with more substance до края. Това, което господин Алваро отхвърля, докладчика е обаче е за, кор... за, за втората част, против, Либералите и консерваторите са в мълцинство против и се приема. Sont maintenant au compromis G du rapporteur. Компромис Г на докладчик. Докладчик иска думата. A... Благодаря. Имам устно изменение към компромис G. Това е първото ми устно изменение защото нещо се случи в службата за внасяне на измененията и колегите социалисти внесоха едно изменение, което аз не забелязах, а те извадиха, заличиха думата traditional, традиционно. И в документа не беше отбелязан с получер шрифт този фрагмент. Затова аз отбелязах съпротива срещу думата традиционен и аз предлагам да се замени традиционен с основополагащ, фундаментал – Имате го това в текста пред вас. И втората, второто устно изменение. И говорите за третия ред, нали? Да. Detrimental Fundamental EU Policies. След това има допълнение към компромис G след хоризонтален характер, horizontal character, да се добави следното. Plays a central role in the economic recovery plan and. Je vous remercie, monsieur Alvaro. Thank you very much. Just to make it... Благодаря. Моята група ще подкрепи компромиса, че, но има един проблем. Ние искаме да се заличи общ, е, общото селско стопанство, кома на агрикалче, каза оратора. Ние, ние, ако използваме пари за замеделието, за Галилео или за развитие на селските райони, то добре, но тогава ние ще трябва по този начин, ако нашето предложение бъде прието, ще трябва да се противопоставим на цялото компромисно изменение. Тоест, ако се заличи кома на агрикалчер, ние по този начин ще подкрепим изменението, иначе ще трябва да гласуваме против цялото компромисно изменение. Важното тук е, че включването на agriculture или кома на беше... Замеделието присъстваше в няколко изменения, затова не мога да съглася с това устно изменение. Е, voilà. Donc, pas de suite vote là-dessus. Няма да има разделно гласуване. Всеки поема отговорността си. Значи, за... ще гласуваме устните изменения. И по-специално на Сидония, заместването на Traditional с Fundamental. Какво е за компромисно изменение? ГЕС измененията. Благодаря ви. Какво е против? Либералите са против. И докладчика. Либералите, зелените и Обединената левица по причините обяснени от общия говорител на групата господина Наваро. Компромис хаш, по който Георан има коментар. Устно изменение тъй като тук се говори за космическата политика, освен всичко друго, и за това смятаме, че е важно да се обясни, че космическата политика не е само да се изпращат ракети или да се инвестира в разходки до Луната, гражданите са срещу това. Но значението на системата за наблюдение на Земята има голямо значение за опазване на околната среда. Затова ние след, след думата technological ние искаме да се включи думата environmental. Тупремът to promote European scientific, technological and environmental progress. Marque, effectivement, politiquement... Бележката на Йоран беше политически важна, докладчика. No. Има ли нещо против? Хелга, окей. Okay. Ох, извинявайте. Сидония е за. Хелга изглеждаше тъжна. Кой е за? Компромис хаш. По-добре от Йоран. Против. Всички са за опазване на околната среда. Приема се. Въздържате се. Добре, ще отчете. Аз не исках това. My God, no, no, no. Не, не, аз просто не, не попитахте кой се въздържа. Прощавайте. Uh, идеята, че космическата политика могат да, служа, да служи на околната среда, зелените са против компромис и никой не иска да се изкаже за против въздържали се един въздържал се господин Порташ. След това компромис Жи. Това е малко сложно. Иска се разделно гласуване на две в Сидони обяснете. Uh, Преди половин час получих информация, че господин Гудманис би искал да отегли своето изменение 66, което означава, че ще отпадне една от фразите, която е взета от неговото изменение, включено в компромис. Че ще прочета тази фраза, която ще отпадне. Recalls that 4.5 billion from ESF and the e RDF not taken up by the member states and calls on the commission to work closely um, member states. That, that is the stop. So that was actually, in fact, the second element of the... И всъщност това беше втория елемент от разделното гласуване. Гласуване за това няма да гласуваме по втората част, защото тя отпада. Или по-скоро е оттеглена. Това означава, че просто няма вече да има разделно гласуване. Втората част отпада, защото всъщност е била изтегленото изменение. И тогава гласуваме в една част компромис Жи за против въздържали се приема се компромис К за, против, въздържали се, приема се. Компромис L за, против, Хелга е против и господин Порташ. Въздържали се, приема се компромис М за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Н. За. Против. Приема се компромис О. За. Против. Приема се. Компромис П за против двама против, въздържали се един, въздържал се, приема се. С това приключихме с компромисните изменения. Сега ще поемем от начало измененията, които не се обхващат от компромисните. И изменение едно на Юта Хаут добавка към първи параграф за, против, въздържали се, приема се. Две и три падат и... Компромис. Le 4 de Madame Balsani et... 4. Балцани Георан, докладчика против, за Електронно гласуване. Изменение 4. Клю. contre, il est rejeté. Отхвърля се изменение 5 госпожа Вертман. Докладчика е против за. Пак ли? електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. С 16 на 13. Сега гласуваме 6-то. Балцани и Йоран Фарм. За против, приема се. Осмо изменение на към седмо. Internal assessment, вътрешна оценка, да се замести. Кой е за предложението? Приема се. Седмо на халка, стокочка за за. Против. Заря се, приема се. 8 на господин Бидзото, госпожа е, Le rapporteur est contre. Qui est pour За. Барбара е за. Да. Кой е против? Сега пък е против. Кой се въздържа? Отхвърля се. Изменение девето госпожа Балцан и Оран Ферм, Фарм. Докладчика е против. Девицата. Електронно гласуване, моля. Oh, ne supporte pas que d'être assimilé à la gauche. <laughs> Il a raison. Le vote est, est clos. Le vote est clos. Край на гласуването. 15 на 14. Отхвърля се. Изменение 10 от елита на НП. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Същото мнозинство. 11. Янсен. Докладчика е за, за. Приема се. 12, 13, 14, 15, 16 падат обхванати от компромис. 17. то Докладчикът е против, за. против, отхвърля се. 18 и 19 по-отделно ще се гласуват. 18 докладчиката е против, за, против, мнозинството са против. 19 от Елида на НП, Докладчика е за. За, против. Приема се. 20. 20 се поддържа докладчика про, за против социалистите и Хелка. Приема се. 20 на 30 на 50 пазат. 22, 23 26 с Д. И така гласуваме да, трябва да се гласува, да. 27. Докладчиката е за. Кой е за 27? Против. Приема се. 28 на госпожа Херцог. А то се обхваща от компромис Хаш. 29-то. Докладчиката е за, против, Приема се 300 на госпожа Бидзалто. Докладчиката е за. Против. Раздържали се. Приема се. 301. Дали приятелите ми от НП са съгласни? Да. 33 докладчиката е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Така да живеете ли? Победа. 32 отпада. 34. Едно. Многонационално изменение. Докладчика е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? социалистите, но те са в изолация. Така или иначе приема се. 35, 36, 37. Така те всъщност отпадат. 38 също отпада. Сега 39. Докладчиката за кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 40. Докладчиката за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се. Приема се. 41 на Юта. Разделено на три отделни части. Първата от Point South to this context. Докладчика е против. Кой е за? Ще трябва да проверим по електрон път. И така, по първа част на 41 гласуваме. Започва гласуването. Гласуването приключи. Петнайсет на 15. Но тъй като това е изменение, отхвърля се. Сега, втора част. Докладчиката е за. Кой е за? Голямо мнозинство. Приема се. Трета част. Докладчиката против. Кой е за? Ще трябва да гласуваме по електронен път. Започваме гласуването. Приключваме гласуването. Да, интересно. 15 за, 14 против. Така че третата част се приема. И надявам се, че това ще допринесе за последователността на целия текст. Сега е 42. Баварския вариант. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Хелга се въздържа. 43-44 отпадат. Сега 45. Отново три части първата част от Considers до Monitoring. Докладчикът е против. Кой е за? Електронно гласуване. Започва гласуването. Първата част. Край на гласуването. 15 на 15. Отхвърля се. Сега Втора част, отново докладчиката е за. Кой е за? Всички ли са за? Против, въздържали се? Приема се. Третата част, отново електронно гласуване. Започва гласуването. Край на гласуването. 15 на 15. Отхвърля се. Добре. Сега. Изменение 45. Първа част беше отхвърлена. Сега 46. Кой е за? Докладчик е против. Кой е против? Отпада. Изменението на Юта. Отпада защото отхвърлихме трета част на изменение 45. Извинява Юта, но това отпада. Изменение 48 от Йоран и докладчиката е за. Кой е за? Всички са за. Против въздържали се, приема се. Сега 49, 50 и 51 отпадат, но не и 52. 52. Докладчиката за. Кой е за? Въздържали се, против. Против въздържали се, извинете, приема се. 53, 54, 55 отпадат, но не и 56. Докладчикът е против. Кой е за? 56. Благодаря. Против. Мнозинството е против. Отхвърля се. 57. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 58 съвместимо с 57. Кой е за? Докладчиката е за. Кой е против? Въздържали се? Приема се. 59. То е отчетено в компромисното. 60-61 също. Но 62. Докладчика е против. Кой е за 62? против. Да, виждам. Електронно гласуване. Започва гласуването. Гласуването приключи. 12 на 12. Значи отпада. Отхвърля се по-скоро. 63 е обхванато от компромис. 64 Докладчикът е съгласен. Кой е за? Всички ли? Против? Въздържали се? Приема се. 65. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 66 се оттегля, както разбрахме. 67 и 68 са отчетени в компромис. Сега 69. Йоран, той иска да каже нещо. Аз погледнах изменение 68. Аз не съм сигурен, че то е обхванато от компромиса. Ние смятаме, че трябва да се гласува по него като по-отделно изменение. Какво смята докладчика? Мисля, че моментът да се постави въпроса, че изменението не е обхванато от компромиса е когато ние гласуваме за компромиси. Така че оставя на мъдростта на председателя да реши, но като докладчик ние гласувахме по компромиса и беше обявено, че това изменение е обхванато от компромисното изменение. Добре, ще сметнем, че е обхванато. Сега 69. Още не сме гласували. Така, докладчиката е за. Кой е за 69? Кой е против? Социалистите. Но те са в мълцинство. Така е, че се приема. 70. Докладчиката е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се. Приема се. 71 отчетено. Компромис е 72. Обаче гласуваме по 72. Докладчика е против. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. ЕНП. Кой е против? Отпада. Отхвърля се. 73 е обхванато от компромиска. 74 не е. Докладчика е за. Кой е за? Моля, вдигнете така. Кой е против? Въздържали се? Приема се. 75. На госпожа Магинес. Има устно изменение. Да се замени два пъти функция 2а с функция 2. И така, кой е за изменението на госпожа Магинес? точка. Кой е за? Кой е против? Ще гласуваме по електронен път по изменението на госпожа Магинес. Електронно гласуване. Гласуването започна, гласуването приключи. Край на гласуването. 16 за, 12 против. Приема се. 76-77 са обхванати от компромис. 78. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Другите групи. Отхвърля се. 79. Още едно италианско изменение. Докладчиката е за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 80. Докладчиката против. Кой е за? Електронно гласуване. Започва гласуването. Всички ли са гласували? Край на гласуването по изменение 80. 15 за, 14 против. Приема се. 80 и 81 са съвместими. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 82. Докладчиката е за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 83, 84, 85 отпадат. 86 сега. Докладчика е против. Кой е за 86? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Отхвърля се. 87. Докладчиката е против. Кой е за? Никой. Кой е против? Всички. Отхвърля се. 88 отпада. 89. Още едно италианско изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? И Италия отново спечели. Сега изменение 90 на господин Алвард. Важен човек. Докладчикът разбира се за. Кой е за? Моля, дигнете ръка. Кой е против? Въздържали се? Поздравления на авторите. 91. Йоран и господин Балцани. Докладчика за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 92. Господин Алвар има въпрос. Въпрос към авторите. Къде е тази бележка под линия? Къде е позоваването на програмата Erasmus Mundus? Защото изменението е да се включи бележка под линия. И къде е това, къде е това в текста? Докладчика има думата. Първоначалният текст се визира Erasmus Mundus, както вие правилно посочвате, в изменението на госпожа Балцани и господин Ферм, обаче това изчезва но това не беше ясно посочено в документа, защото по принцип би трябвало това да бъде обозначено с получер шрифт в първоначалния текст, ако сравните двете таблици, но това не се случи. Но аз бих искала първоначалната формулировка да бъде възстановена. Аз бях се объркал, защото в параграфа 38, поне в текста, който получих вчера, изобщо не се говори за Еразмус Мундус но всъщност ние се основаваме върху първоначалния доклад. И ако няма изменения с цел заличаване, то тогава остава първоначалния текст, ако ние не приемам това изменение. Oui, autrement dit, autrement dit, si je comprends bien. Ако правилно съм разбрал, Нашия докладчик предлага да се включи отново в доклада позоваване на програмата Erasmus Mundus. Освен ако авторите наистина искат да заличат Erasmus Mundus. Аз не знам, може би това е техническа грешка, но тази бележка под линия, която аз включих, изяснява, че Erasmus Mundus подпада под функция 1А, въпреки че има и други дейности Да. Така че мисля, че е логично да запазим Erasmus Mundus и да включим бележка под линия, която уточнява коя е конкретната функция. Добре. И Йоран се съгласява. Така че Еразмус Мундус очевидно по погрешка е изчезнал от изменението. Всички са за Еразмус Мундус и затова трябва да се включи, в, е, трябва да се включи бележка под линия. Има друго устно изменение Сидония. Аз предлагам устно изменение, което е включено в списъка за гласуване. Това са три думи, които са including Special Olympics, включително и специалните олимпийски игри. Това са олимпийски игри за хора с увреждани за хора с умствени увреждания, уточнява докладчика. Добре. И така. Двете изменения са да се възстанови Еразмус Мундус с бележка под линия кой е за, кой е против. Въздържали се? Приема се. 93 на господин Портас. Докладчиката е против. Кой е за? Кой е против? Социалисти са против. Отпада. На 94, 95, 96 отпада. Сега 97 от господин Салафранка. Докладчикът е за. За. Против. Въздържали се. Поздравление за колегата. 98. Докладчикът е против. За. Против. Доста хора са против. Отхвърля се. 99. 100. 101 и 102 Отпадат 103 за, против, въздържали се, приема се. 104, 105 и 106 са покрити. 106, 107, извинете. За, против, въздържали се, отхвърля се. 108, господин Салфранка. За, против, въздържали се, приема се. 109. Господин Голтиери и други. Докладчикът е против. За. Електронно гласуване. pas de raison de faire un secret vote. C'est moi qui ai fait une bêtise Oui, le rapport. Чуди се дали не съм натиснал грешния бутон. Докладчикът казва, ако не сме сигурни, значи вината е председателя. Не, няма да стане така. Може ли техниците да стартират отново гласуването. И така, отново, моля, гласувайте по изменението на Глотиери. Край на гласуването виждаме вече съвсем ясно кой и за какво гласува. 18 гласа за, 11 против, приема се. 110 франка за, против, отхвърля се. 111. Братнер, докладчикът е против за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 на Хартлунг, докладчикът е за, за, против, въздържали се, приема се. 113 на Агланд и Алваро за, Добре, ще гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 гласа за, 13 против. Приема се. 114 на Юта, което замества 140 милиона с 135 милиона. Сидония иска да бъдат замедени казва Юта Хелк. И така, кой е за изменението с тези промени? Против? Благодаря. Приема се. 115. Със съгласието на докладчика за. Против. Социалистите са против, но се приема. 116. Изменение на докладчика.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 това е техническо е, изменение. Всички съгласни са за, против, въздържали се. Добре. Устно изменение към седмо тире, където се добавят думите Having regard to the opinion of the Committee of Development. Докладчикът е за, всички са за, против, няма, въздържали се, приема се. Остава ни да гласуваме доклада с приятите изменения. За, против, никой не е против, въздържали се, един, двама, трима въздържали, четирима въздържали се. Докладът е прият. Поздравявам Сидония. Благодаря на всички колеги. Отново искам да се извиня за проблемите с превода на текста. Сега приключихме с това. Стигаме до последното гласуване по доклада на Юта Халк. Предложение за регламент за изменение на регламент и така нататък, за структура за управление за програмата Галиле на радионавигация, сателитна. Всички ли имат вотинг листа? Alors, euh, est-ce qu'on peut voter en bloc Искате ли да гласуваме анблок <clears throat> Никой не е против, нали? Да гласуваме. Онблок. Гласуваме първо предложението за законодателна революция, э, <laughs> резолюция, извинявайте. За, против. Въздържали се. Единодушно се приема. И самия законодателен акт. Четирте изменения на Ютан Блок за, против, няма против, въздържали се никой. Триумф. Поздравление за Юта. С това приключваме гласуването. Бяхме записали в точка 14 и 15 искания от Комисията за бюджета. Тук няма да се гласува и можем да продължим с дискусията по Шенгенската информационна система преминаване от първото поколение към второто поколение – така наречета миграция. Докладчик е господин Алваро. Това са точки 7 и 8. Става въпрос за изменение към е, от една страна регламент, от друга страна решение на съвета, два различни правни документа. Благодаря много, господин председател. Съвсем накратко. Точките 7 и 8 на практика е, покриват един и същи текст, съвсем буквално. Господин Раммер и Карлс Коелио и други докладчици в Сянка – So, so kurz, na gut. Wie dem auch sei. Ich sehe, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt censored. Значи толкова кратък трябваше да би, бъде. Аха. Добре, съвсем накратко. Това е въпрос, който се обсъжда в Комисията по външни работи. Господин Коелио е докладчик. Разговаряли сме с него и има шест изменения които са свързани отново с факта, че за бюджета за 2011 година препоръчваме средствата за ШИС-2, т.е. Шенгенската информационна система от второ поколение, да бъдат сложени в резерв и да се е, предоставят само след обяснение на комисията е, как точно ще се използват тези средства. От 2002 година 7 милиона евро са отишни за този проект, а в момента не е ясно дали технологията работи или не. Препоръките са следните. Тези средства да се сложат в резерва и да изискаме повече прозрачност от комисията по отношение на отбелязания напредък и пречките. След първите е, разговори с комисията, нещата стават по-ясни, отколкото предишни години, но все пак едното изменение иска по-ефективна альтернатива за системата 6.2, особено ако тя се оказа, окаже, че не действа. Не бихме искали да се натрупва допълнителни разходи поради промяната на системите. До 12 март е крайния срок за подаване на изменения, а на 16 и 17 март ще гласуваме по този въпрос в комисията. След това на 7 и 8 април връщаме становището към водещата комисия. Тук говорим за една доста чувствителна тема и сме координирали въпросите с докладчика. Благодаря. Всички разбираме, че темата е много чувствителна, изключително важна за контрола и сигурността на територията на Европейския съюз и същевременно за защитата на свободите. Госпожа Холмайер. Господин председател, уважаеми колеги. Аз съм изключително критично настроена към тази тема. Не оставам с впечатлението, че до сега в миналото сме се проверили с Шенгенската информационна система, но за нея отива доста средства и трябва да се зададат някои въпроси. Трябва да се попита за какво са използвани тези средства, но Искам да ви кажа, че това е въпрос на работата на Комисията по бюджетен контрол. А на практика в момента са необходими тези средства по успешност за тази система. Надявам се комисията да промени своя подход, да подхожда по-прозрачно, да... защото съветът взе важни решения за това какво да се случи от април нататък. Тоест този проект няма да продължи по същия начин. През януари бе проведен първия тест на системата и тогава комисията каза, че не може да се твърди, че комисията, че тестът е показал провал на системата, но имаше държави членки, които не бяха съгласни с комисията, защото им задачи, които не бяха добре изпълнени от системата. Предстоят следващите тестове и ще се види дали има по-добра по-добри срокове на отговора, не 24, 26 часа. Интересно е, че именно в моята страна а, бе едно от местата, където системата се зрина на, притестването. Но след като 8 години се опитваме да въведем електронна система и все още тя не може да заработи добре, честно казано не изглеждаме особено достойни пред останалите си партньори. Oui, euh, merci beaucoup. Благодаря. Ще си позволя да допълня оценката ви с едно свидетелство. Аз бях член на Комитета на министрите на Шенген, преди това да стане европейско пространство. По онова време имахме среща на министрите на държавите от Шенген, 7-8 от европейските членове. И тогава решихме да изградим първата версия, първия вариант на Шенгенската информационна система и още тогава това не работеше. Още тогава остро критикувахме избраната система. Тогава още не се, с това не се занимаваше Европейската комисия, а имаше един изпълнителен секретариат. Системата беше трагична. и не можеше да ни задоволи, защото бяхме изправени пред един, разбира се, труден технически проблем и след 10 години трупане на опит все още не можем да намерим задоволително решение дори в мащаба на целия Европейски съюз. А това е основен инструмент за защита на външните ни граници. Ние отлично знаем, че европейският политически модел предполага да съчетаваме защитата на нашите граждани от тероризъм, мафия и други опасности и защитата на индивидуалната свобода. Ако не разполагаме с технически средства да изпълним това, това има много лоши последствия за целия съюз. Няма други коментари, желаящи да се изкажат. Благодаря ви, както каза докладчика. По тези два текста, проект за регламент и от друга страна проект за решение на, на съвета, ще гласуваме на 16 и 17 март в нашата комисия на 7-8 април водещата комисия и през на пленарно заседание. И последната точка, предпоследна, продължаване на дебата по доклада на господин Годманис, който обаче се извини и не може да присъства. И тъй като той много е ангажиран с този доклад и по тази тема, смятам, че не е уместно сега да дебатираме по нея. Chers collègues, euh, enfin, mes chers collègues qui sont restés jusqu'au bout, la gauche. Левицата изчезна тотално от бюджетната комисия. А, Йорана, тук. Не, не казвам и ти да тръгваш. Шегувам се. Колеги, благодаря ви. Приключихме с дневния ред. Предлагам на координаторите да останат в залата, за да може веднага след това да продължат и да се възползват от присъствието на преводачите, за да си направят среща на координаторите. Благодаря ви, закривам заседанието.